Добър ден на всички. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Нека започнем. First, unless anybody has any... И така, има ли възражения по дневния ред? Няма. Дневният ред се приема. Днес имаме и добри новини. Всички 20 езика на езиковия профил на нашата комисия са налични, което е добра новина. След това госпожа Пишов отсъства, ще дойде в 10 часа, така че точката за тристанните срещи се отлага за 10 часа. Пред на протоколите от заседания. Има ли някакви бележки, някакви възражения? Няма. Могат да се сметнат протоколите за приети. И така стигаме до мобилност и признаване на дипломи в регулирани професии. Има едно проучване, което ще ни бъде представено от госпожа Фристерш и Кадамин Цасар, ръководител на проект като и двете са от Милио Консултинг. Теледамите са тук. Добре дошли, ако са тук. Okay, hello, sorry. So please take the floor. Заповядайте. Um, Good morning. My name is... E- Добър ден, казвам се Елена Фристерш и съм тук с колегата Адриенсен всъщност. Ще представим днес едно проучване, което направихме за вашата комисия за мобилност на пазара на труда, както и признаване при регулираните професии. Нека да ви дам малко предварителна информация. Както знаете, мобилността почива върху свободата на придвижване, свобода на услугите и на труд, което е записано в учредителните договори. В стратегията до 2020 година се набляга на това и се иска увеличаване на тази мобилност част от 9 милиона и половина активно придвижващи се в Европа, 50% живеят в Германия или Обединеното кралство. Последните 10 години притоците на такива придвижващи се, за да работят от страна в друга, са около 1 милион 2017 година. Последното десетилетие Румъния и Полша са страните, от които най-много пътуват тези хора, следвани от Италия, Португалия и България. Ще стигна и до основните причини за преместване с цел работа и заедостта е един от основните, една от основните причини. Затова е важно гражданите да могат да упражняват професията си, когато се местят в държава членка и техните квалификации да бъдат признати. Списъка с регулирани професии е различен и видовете професии, които са регулирани, както и нивото на регулиране е различно в отделните държави членки. Около 20% от трудещите се в Европа упражняват професии, които биват регулирани. Това означава, че има нужда от някакъв вид разрешение преди да започнат да упражняват тази професия. Какви са причините? Причините са да се защитат гражданите, тяхната безопасност и сигурност. Общия брой на тези професии в Европейския съюз е над 5700 в момента най-високо регулираните са социалните услуги, здравеопазването, бизнес услугите, транспорта, публичните услуги и образованието. Регулирането на професиите в ръцете на държавите членки, те са компетентни. Европейският съюз положи много усилия от 60-те години насам да улесни признаването на квалификации в отделни държави, други държави членки. Имаше директиви преди, а 2005 година излезе директивата за професионалните квалификации. Тя хармонизира а, процедурите за признаване и ги улесни. 2011 година се направи оценка на тази директива, като се каза, че има доста пречки пред признаването, което се дължи на недостатъчен достъп на информация, както държавите членки трябваше да я транспонират до януари 2016 година. Now our study, um... Нашето проучване разгледа разпоредбите в тази ревизирана директива, измененията най-вече, както разгледахме какви са факторите за успех, какви са пропуските, и се опитахме по-общо да погледнем нещата също така за това как признаването или непризнаването на квалификации се сравнява с други бариери или двигатели на мобилността. Комбинирането на тези две перспективи доведе до това да има по-ясна картина на мобилността. Съсредоточихме се върху професиите в здравоопазването, тъй като те са едни от най-регулираните и също така са изключително важни за работещи, които пътуват. Направихме анализ на данни, говорихме с заинтересовани страни. Четири казуса в отделни страни разгледахме, за да покрием различни страни, ключови дестинации, държави по происход и различни регулаторни системи. Sorry, sorry, sorry. Um, yeah. Thank you. All right. So now I get to the to the. И така, Измененията в директивата за професионалните квалификации. Първото беше а, едно начинание за взаимна оценка. Държавите членки трябваше да разгледат достъпа до професиите в своята страна и да направят оценка дали вида регулиране и нивото на регулиране отговаря на целта или е целесъобразно и дали могат да се премахнат част от тези бариерни изисквания. Това показа, че качеството на информацията за въздействието върху регулирането е различно в отделните държави членки. И не могат да се видят някакви големи промени. Нямаше големи промени в подходите на отделните държави членки, що се отнася до регулирането. 2018 година бе прията директивата, която изисква държавите членки да правят теста за пропорционалност или съразмерност, когато се приема такова изискване, за да се види дали нивото на регулиране и риска от това да няма регулиране са пропорционални. И след това изменения имаше в директивата за професионалните квалификации от 2013 година. Бяха свързани с временното предоставяне на услуги, например. Промениха се някои изисквания или поне те вече не са толкова стриктни. Имаше друго изменение за частичния достъп, което дава възможност да получиш признание за определени услуги, които са част от професията ти, но не всички. Особено за учителите в гимназиален курс, <clears throat> но като че ли там това не се използва толкова много, независимо, че е улеснено. След това има общи рамки за обучение. Държавите членки могат доброволно да одобрят обща рамка за обучение по различни професии и след това квалификациите автоматично да се признават. Но по тази идея имаше само една такава рамка, която бе създадена за ски инструктори, където има вече автоматично признаване сред 11 държави членки. Едно от ключовите изменения в тази директива от 13 година бе Европейската професионална карта тя може да се използва сега за 6 професии, сред които са медицински сестри и планински водачи. Използва се обаче доста ограничено, като например 1% от поискалите медицински сестри са минали през ИПС, но това е много успешно при планинските водачи всъщност има разлика при различните професии, но много ограничено се използва тази пътека за признаване при медицинските сестри. След това обслужване на едно геше, държавите членки бяха задължени да създадат едно гише, към което да се, където да се събира цялата информация по, съби, по признаване на дипломите което ще даде възможност на гражданите да свършат тази процедура по признаване онлайн. От четирите държави членки, които разгледахме задълбочено, три или в три, това не бе възможно, да се направи пълно признаване онлайн, а четвъртата само за някои професии. Това бе възможно някои държави членки нямаше ясна информация за процедурата и езиковия бариера. Това означава, че информацията се предоставаше само на официалния език на държавата членки и не бе преведена на други езици. След това има и други изменения, по които няма да говоря сега подробно, тъй като времето ни притиска. Най-общо казано, тези разпоредби, които са заложени в директивата за професионалните квалификации, не се използват много. Нека сега погледна нещата по-общо и да говоря за основните двигатели или причините за мобилността и как признаването и непризнаването на квалификации а, оказва своето въздействие при улесняване или при създаване на пречки за мобилността на пазара на труда. Както казах по-рано, заетостта е една от основните причини за това хората да се преместят в друга държава членка. 50% от тези, които са се преместили, са се преместили за да търсят работа или защото са си намерили работа в друга страна. Други пък се местят по семейни причини, което включва пътуване с съпруг или съпруга, които пък пътуват за да поемат нов пост, т.е. пак е свързано с заетост, преместването. Мобилността с цел заетост идва от различни фактори на притегляне и отблъскване, като например различни условия на труд, заплащане, условия на живот, връзка с пазара на труда. Видяхме, че след разширяването 2007 имаше реши, така, много пътуващи по тези причини, но 2011 година също имаше такова, независимо, че нямаше разширяване и не само от изток. Например, много медицински сестри и други такива се местят с цел работа. Друг двигател са близост, географска и езикова. Виждаме, че когато има съседни страни, има мобилност или държави с сходни езици, там също има по-голяма мобилност. Има и е, презгранична мобилност и се забелязва, че езиковия фактор понякога е по-силен дори от различията при заплащането. До каква степен признаването или непризнаването причинява проблеми или улеснява? Разбира се, няма еднозначен отговор. Нямаме и достатъчно данни за или добри, доброкачествени данни, за да видим доколко това е важно в сравнение с другите два фактора и другите пречки. Така или иначе, когато погледнем решенията за признаване в зелено дадени тук, виждаме също, че има увеличаване на тези през последните 5 години – 5-7 години. Най-общо казано, решенията за признаване следват тенденцията на мобилност и виждаме, че дела на положителните решения е 80% този период. Тоест, непризнаването не представлява голяма пречка за онези, които са кандидатствали или онези, които искат да се преместят. В данните, които разгледахме, видяхме, че има големи различия при отделните професии, както и при държавите, от които идват отделните хора. Що се отнася до страните по происход? Забелязваме, че медицинските сестри от някои източноевропейски държави членки и Харватия са били признати по-чест, като например мерки за компенсация, например адаптационен период, където трябва да има допълнително обучение или а, да преминат през определени тестове. Така че 30% дела на положителните решения в Италия, Испания и Германия този дял пък е 0. След това, що се отнася до отделните професии – Забелязва се, че особено сред професиите, при които има автоматично признаване, където има хармонизирано обучение в Съюза, да речем лекари и медицински сестри, тълът на положителните решения е много висок 90 до 100%, но от друга страна, за професии, където това не е направено, делът на положителните решения бе доста по-нисък. Например, за физиотерапевти и преподаватели в гимназиален курс е между 60 и 80%. Важно е също така да се посочи, че тази тенденция се оформя от групата медицински сестри. Те са важна група, за които е необходимо признаване. То е изискуемо. Около една четвърт от тази тенденция всъщност това са медицински сестри, които отиват в друга държава членка. При тях заинтересованите страни казват, че тази директива е много а, полезна и е улеснила признаването на квалификации в други държави членки, особено признаването на квалификации от източно европейски държави членки посредством хармонизирането на обучението и квалификацията, както и по пет, пето, пето приложение на директивата, което дава възможност за автоматично признаване на определени видове обучение. Тук говорим само за хора, които са поискали признаване на квалификацията. Когато сравним тези числа с числата по всички придвижващи се, за да работят от една страна в друга 2016, виждаме, че те са само 10%. Само 10% от хората, които са се преместили в друга държава членка, са поискали признаване на квалификацията. Когато сравним това с казаното по-рано, 20% от хората, които работят в регулирани професии. Може да зададем въпроса, има ли проблем с достъпа до системата за признаване или въобще има ли търсене на признаване. Um, Когато попитаме европейските граждани, можем да разберем, че липсата на информация и непризнаването представлява пречка. Според един евробарометър от 2014 година, 4% от европейските граждани са се опитали да учат или да работят в друга държава, но не са успяли. Този процент може да изглежда нисък, но когато вземем предвид дела на онези, които успяват, ще видим, че той също е 4%. Значи успелите и неуспелите са един и същ брой и той не е малък. Що се отнася до тези 4%, 12% от тези хора казват, че достъпа до информация и възможността за признаване на професионалните квалификации са се превърнали в проблем, в бариера за тях. 15% от тези хора казват, че проблем е имало с непризнаването от страна на бъдещия работодател. Значи, непризнаването създава проблем пред мобилността освен това, може да се превърне и в пречка да получиш работа, която да отговаря на квалификациите ти. Както знаем, твърде високата квалификация е проблем по-голям за тези, които искат да се преместят. Една трета от преместилите се смятат, че са твърде високо квалифицирани. 40% от тези, които полагат грижи за други хора, също смятат, че са свръхквалифицирани. Една трета от тях имат университетско образование, значи виждате, че тук усещането не е само субективно, има обективни критерии за това усещане. Какво означава свърхквалификацията и какви са проблемите за нея? Липсата на езикови умения е ключов фактор тук. Освен това, някои хора, голяма част, всъщност казва, че липсата на признаване също е голям проблем. В заключение, какво може да се направи, какво може да се подобри? На първо място, много е важно да се подобри достъпа до информация и типа информация, свързана с регулаторните изисквания и процедури в базата данни с регулирани професии на ЕС – това ще зависи от държавите членки, от тях ще зависи колко е ясна информацията, която се предоставя на националните веб страници, дали тя ще се предоставя на няколко езика и така нататък. Освен това трябва да има повишаване на осведомеността за новите инструменти, такива каквито те са очертани в преработената директива. Освен това трябва да се актуализира по-често приложение 5. Там се говори за обучението, което може да се използва, за да се стигне в крайна сметка до автоматично признаване. Има нужда от повече научна дейност, трябва да се продължи започнатото в рамките на взаимната оценка, за да може държавите членки да осъзнаят по-добре каква е идеята зад регламента за е, професиите. Освен това, трябва да се проучат по-добре бариерите пред така наречените нови или променени пътеки в директивата. Много трудно беше да се намерят данни или информация във връзка с въздействието на така нареченото ниско освояване на регламента. Затова стъпки в тази посока също биха били ценни. Благодаря ви. Благодаря на вас. Благодаря за тази изключително сложна по своя характер и интересна презентация. Много интересни данни ни дадохте за трудовата мобилност. Сега, колеги, прикамвам ви да задавате въпроси. Първо ще си изкажат координаторите, естествено. Заповядайте. Имате ли въпроси? Имате ли бележки? по тази презентация, по темата на презентацията. Господин Пишларо. Благодаря за презентацията. Мисля, че заключенията на проучването са доста мрачни. Лоши новини за всички нас. Възоснова на чутото и възоснова на написаното мога да заключа следното. Една от най-важните мерки, чиято цел беше да подсили мобилността и взимното признаване, така наречения EPC, почти не се използва. Вие казахте, че за някои гидове има положително въздействие, но какво означава това? Погледнете цялостните цифри – вие казвате, че по-малко от 1% използват този инструмент, чиято цел беше да се улесни мобилността. EPC имаше за цел да допринесе и за разгръщането на цифровото нотифициране в държавите членки. Като депутат много се тревожа и от името на гражданите. За степента на прилагане на текста. Значи няма политическа воля, няма решителност на ниво държави членки. Мисля, че системата следва да бъде разгърната на много по-широка основа. Затова искам да ви попитам следното. Дайте ни препоръки. Просто синтезирайте – каква трябва да бъде следващата стъпка? Пред Европейския парламент, пред комисията, за да приложим текста както трябва и какви практически стъпки трябва да се предприемат незабавно, за да се подобри положението. Благодаря, казва председателката. Първо ще чуем няколко въпроса, след това ще чуем и отговори. Госпожа Йонгериус. Благодаря, благодаря ви за този доклад. Благодаря ви за презентацията. Мисля, че тя е полезна. Когато обикалям своята държава членка и разговарям с хората, разбирам, че много хора имат проблеми с това да започнат работа като детегледач в Германия. Говоря за хора от Лимбург или пък за хора от Южна Холандия, които се опитват да си намерят работа в Ландрия, в Белгия. Много хора ме питат защо не можем да решим проблема. Затова бих попитала следното. Виждаме, че най-големите проблеми са в така наречените регулирани професии – Значи, става дума за учители, хора, които полагат грижи за деца или за възрастни и така нататък. За това искам да попитам нещо подобно на казаното от колегата Писларо. Какви трябва да бъдат нашите следващи стъпки? Да искаме преработка на директивата ли – Това ли е основната пречка всъщност? Директивата. Или пък социалните партньори в различните държави е, трябва да бъдат е, научени е, за какво става дума. Дали не трябва да ги попитаме, дали знаят какво трябва да се прави, когато става дума за търсени професии – Може би трябва да ги попитаме защо в Германия не се приемат хора от Холандия, просто защото в Германия е изискването е да имаш минимум 26 седмици практика, в Холандия изискването е 24. Мисля, че трябва да има стъпки както на ниво С, така и на ниво държави членки. Социалните партньори трябва да бъдат включени в този дебат и трябва да разберем в крайна сметка точно от каква регулация имаме нужда. Госпожа Петър Хансен. Благодаря. Благодаря ви за интересната презентация. Два въпроса имам. Първият прилича на въпросите на изказалите се. Имате ли примери за най-добри практики в държавите членки? Нещо, което можем да вземем за пример. И на второ място, каква роля са изиграли цифровите системи за развитието на трудовата мобилност и как да ги оптимизираме в бъдеще? Госпожа Рафалска. Moje питание дотичи бадан. Госпожо председател, благодаря. Имам въпрос относно приложното поле на изследванията в тази област. Ще разширите ли изследването, защото сте се спрели само върху няколко държави членки? и сте поставили акцента върху сектора на здравеопазването. Затова искам да попитам, не бихте ли могли да направите анализи на други отрасли, в които има голяма мобилност, например транспорта или строителството? Чуди се дали не живеем в рамките на една иллюзия, именно, че мобилността може да се насърчи само чрез регулация. В крайна сметка, мобилността е свързана с отделни решения на отделни хора. Тя е свързана с положението на трудовите пазари, свързана е с семейното положение на хората, свързана с културната близост, с езиковата близост между държавата, от която идва лицето и държавата, към която евентуално се стреми. Мисля, че трябва да насърчаваме правото на избор на хората. Започваме с втория кръг въпроси, каза председателката. Започваме с господин Фурлас. Благодаря, госпожо председател. Днес е Европейския ден за равно, равното заплащане в Европейския съюз. Ние в Гърция се гордеем, че жените... Не можем да се гордеем с факта, че в Гърция жените получават 60% по-малко. Имам съвсем просечък въпрос в тази връзка. Казва се, че достъпа до информация да, трябва да, се, да бъде подобрен до различните други инструменти. Но кой ще го направи всичко това? Кой ще коригира тези недостатъци? Merci. non, moi j'ai, Благодаря. Прочетах проучването с много внимание. Виждам, че обръщат особено внимание на положителното въздействие върху този регулирането, върху заплащането, признаване на квалификациите на работещите и е, напротив е, и обратно е, дерегулирането води до обратни резултати. Значи заключенията от всичко това са много важни. Въпросът ми е свързан с, с това именно. Дали в този механизъм, в разработването на този механизъм за автоматично признаване и задълбочаване на това, е, дали се правят усилия да се е, отчита и потенциално отрицателния ефект на всичко това върху е, условията на работа или в а, а, някои а, държави, а, където а, обикновено към които се стремят а, тези, които търсят работа, дали това няма да а, обезкуражи а, инвестициите, инвестициите в а, а, тази област и се отрази на заплащането на работещите в тази държава. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това проучване. Въпросът ми е следния. Има ли връзка между програмата Еразъм, конкретно по отношение на регламентираните професии и темата е, чиракуване и практикуване, практики. Каква връзка има между тези, две, тези два въпроса? Госпожа Ранде Grazie Presidente, volevo fare una domanda rispetto alle... Благодаря. Благодаря ви за професиите, които анализирахте. В един момент казахте, че процедурите за признаване, автоматично признаване и това, което трябва да бъде минималния прак, що се отнася до професионално обучение, т.е. реквизитите, на европейско ниво в, при някои е било хармонизирано и това взаимно признаване на минималното обучение работи добре. Имайки предвид вашето проучване Имайки предвид също така професиите, които сте проучили, виждам, че има и друга мобилност, географска, професионална, вътре в рамките на Европейския съюз. Тоест, отвъд признаването на минималното изискване, какво е допълнителното, което трябва да се направи? Трябва ли на европейско ниво да се направи нещо законодателно, за да има признаване на нивото на професионално обучение и съответно на професионалност, ако мога така да кажа, която да е призната във всички страни? Благодаря за всички въпроси, благодаря за активното участие. Сега ще дам думата на нашите гости. Те ще отговорят на вашите въпроси. Um, thank you for the questions. Um, for the... Благодаря за въпросите. По първия въпрос, относно пречките пред реализирането на Европейската професионална карта или EPC. Написали сме няколко неща в тази връзка. На първо място по практически аспект. Осведомеността. По-настоящем хората не знаят много за този инструмент, съответно не го използват. На следващо място трудности при използването. Някои от запитаните споменават, че използването на програмата е изключително сложно. Освен това, има различни практики в държавите членки. Някои държави членки насърчават използването през компетентните органи. Това обаче създава проблеми. Значи, точно в този конкретен случай държавите членки могат да направят повече. Може да се повиши осведомеността чрез кампании на конкретните институции. По втория въпрос. На лице ли е необходимост да се преработи директивата? Или става дума за повече осведоменост, за обучение, предоставяне на информация? По този въпрос мисля, че парламента и комисията не могат да направят кой знае какво. Това е задача за държавите членки. Става дума и за проблем с регулацията в държавите членки. Вие сама споменахте изискванията пред германските и холандските медицински сестри, тези 25 или 26 седмици. Германия има по-висок стандарт за тази професия. Това е решение на самата страна. По-настоящем тук става дума за политическа воля в държавите членки. Те могат да променят, да снижат изискванията за някои професии. Има хармонизация в някои отрасли. Всъщност тази хармонизация обаче засяга професии, които вече са в един конкретен списък на признати професии, значи лекари, архитекти, някои типове медицински сестри. Тук става дума, отново казвам, за регулация. Последващия въпрос, я е да видя кой беше той. Um, yeah. Госпожа нека да не забравяме, че Държавите членки имат правомощия, що се отнася до признаването на професиите и регулацията. Съответно, вие не може да окажете кой знае какво въздействие чрез законодателство. Вместо да променяме директивата още веднъж, нека да гарантираме първо правилното прилагане. През 2016 година се направих проверки, свързани с това дали се прави както трябва транспонирането. През 2016 година започнаха и процедури по нарушение срещу почти всички държави членки във връзка с неправилното прилагане на директивата. Така че първо трябва да гарантираме точно това. Правилното прилагане и след това да се прави каквото и да било. Що се отнася до обучението, предоставянето на информация, би било добре да се инвестира повече в цифровите умения на гражданите. Знаем, че 40% от европейските граждани нямат кой знае какви цифрови умения. Ако се опитвате обаче да цифровизирате системата на признаване и след това се окаже, че хората нямат достъп до нея, просто защото нямат необходимите умения, нещата няма да проработят. На следващо място вече казах, че трябва да се насърчава научната дейност. Една депутатка попита дали трябва да се разшири приложното поле на изследването. Надявам се, че това ще стане. Естествено, всичко това зависи от е, желанието на тези, които биха финансирали едно такова проучване. В Европейската комисия, Генерална дирекция за етос, е, много работа извършва точно в тази връзка. Надяваме се, че ще продължат всички тези научни дейности. Следващия въпрос, той беше свързан с най-добрите практики в държавите членки. В Германия, например, беше създаден централизиран орган за оценка на квалификациите в сектора на здравеопазването. По този начин признаването се ускори. Принципно, признаването може да се осъществява в рамките на различни органи за различни професии. Понякога това се прави на регионално ниво. В държави като Италия и Германия регионите имат големи правомощия. Естествено, тогава нещата много се осложняват за съответното лице и процедурата отнема по-дълго. Така че би било добре да се централизира процеса и да се ускорят оценките, които следва да се направят. На следващо място. Още един пример, нека да дам. Германия и Полша създадоха съвместно общо образование, общо обучение за медицинските сестри – Целта беше да се улесни трудовата мобилност между двете държави. Мисля, че Европейския съюз би трябвало да накара държавите членки да водят подобни разговори, да осъществяват подобни практики. Държавите членки трябва да се опитат да осъзнаят по-добре какви са изискванията в други държави членки в областта на образованието. Това се прави до известна степен в рамките на системата ИМИ, но трябва да се постави още по-голям акцент. Yeah. Then there was a question about where... Следва въпросът дали автоматичното признаване или хармонизацията не биха се отразили отрицателно върху условията на труд, на работа. Първо, не мисля, че самото признаване или самата хармонизация, целта на които е дерегулиране, което предполага минимални изисквания, например в случая с медицинските сестри, мисля, че напротив, това по-скоро ще качи нивото на умения, които са необходими. Наблюдаваме през последните десетилетия, че обучението на медицински сестри се промени от чисто практическо към по-академично такова. Например, в системата от Болония 3 точка 2. Мисля, че тази хармонизация ще доведе до дерегулиране. Да не забравяме, че когато според дадена директива държавите членки трябва да проведат е, оценка на дерегулирането, всъщност това предполага е, оценка на въздействието от дерегулирането при сравнение е, на това доколко е стриктно регулирането, съответно какви рискове проистичат от това за е, безопасността и в нашето проучване ние всъщност сме правим преглед на литературата по въпроса именно въздействието на дерегулиране върху различните професии. Но нещата са толкова конкретни за всяка, в зависимост от държавата членка и всяка професия, че това е нещо, което трябва да се направи на ниво държава членка и, и да има съответния обмен на информация за въздействието. Um, with regard to question on uh, if is an Erasmus program... Колкото до въпросите, е, свързани с професионалното обучение. Този въпрос не е, няма пряка връзка с директивата. Тя се отнася само до професионалните е, квалификации след е, курс на обучение. Но мисля, че в рамката на Еразъм е, може да се търси е, отговор на този въпрос. По принцип, това не е нещо, което е обхванато от е, директивата обаче. Um, Другия въпрос беше свързан с това, дали мобилността не е по-скоро личен въпрос, е, който зависи от лични решения или е, е предизвикан от е, условията на пазар на труда. Това се опитвам да подчертая. Значи, признаване или непризнаване не се считат за двигател на процеса. Например, заинтересовани страни в Румъния казаха, че хората не емигрират заради това, че техните квалификации, тяхната диплома ще се признае някъде. Е, това облегчава процеса, но това не е основното, което ги тласка. По-скоро различията в заплащането. За някои базисни е, професии, елементарни професии в Германия или в Венето кралство, това са, например, е, работи, които изискват е, ниско степен на образование. Там изискванията за тях е, са понякога по-високи, отколкото за същите в Румъния. Ето е, нещо такова е, ще насърчава мобилността. Е ключов фактор при мобилността. Пазар на труда, например, мерките за економии, е, които бяха наложени в е, някои държави членки в началото на, на е, економическата криза, съкрещения в държавните публичните разходи в някои области се отразиха и на съответните професии. Това даде тласък на емиграцията от Испания и Италия в началото на економическата криза. Например, Италия все още не се е възстановила от това и тенденциите не са променени. Потока не е обърнат към държавата по происход. Все още. Да, общото ниво, условията на пазара са много важни фактори и е възможно, вероятно, хората да се е, местят една държава в друга, независимо от това дали се признават техните дипломи или не. Но разбира се, в държави, където различията в заплащането не са толкова драстични, или пък където някои висококвалифицирани професии, ако, Значи в такива случаи е, съответните лица не биха се преместили в друга държава, ако е, е, тяхната диплома не бъде призната там. Мисля, че това беше всичко. Благодаря. Председателка, да благодаря за предоставената информация, за всичките данни за които ни дадаха възможност да проведем една дискусия, почиваща върху конкретни факти в тази комисия е, ние би трябвало да е, и мисля, че можем да намерим добри решения, за да отговорим на е, предизвикателствата пазар на труда. И особено когато става дума за мобилност на работната ръка. Благодаря ви много за това, че бяхте тук и за отговорите ви. Сега да преминем към едно кратко гласуване. Not 10 o'clock yet, so... То е обявено за 10, така че или да изчакаме, или да започнем, да продължим каквото предпочитате. Значи ще изчакаме 4 минути да стане 10. Тогава ще гласуваме и е, след това ще е, чуем е, информацията за тристранните срещи. It's 10 o'clock, my dear colleagues. Стана, стана 10 часа, скъпи колеги, така че да започнем с, с гласуването. То е съвсем кратко. Трябва да приемем проекто становище по фонда за е, приспособяване към глобализацията – Първо, ще гласуваме по всички параграфи, освен е, преамбилна точка Е и Д. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преамбилна точка Д. Това е предложение на ГУЕ. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 3. Пак предложение на ГОЕ. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуване по целия текст. Моля с картите. Гласувайте. Готови ли сте? И така, Гласувайте. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Господа Юнгериус. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. So now uh, we get to the point и така стигаме до първа точка, което е информация по тристранната среща, тристранните преговори по 883. Госпожа Бишоп е тук, така че можем да започнем. Докладчика, имате думата. Добро, добър ден на всички. Имам добри новини. Скъпи колеги, информацията е много важна. Знае, че всички е, очаквате да чуете, така че дайте възможност госпожа Бишов. Може би всички са така превъзбудени, тъй като гласуването протече така хубаво, но е, нека е, и да бъде чута. Значи, тристранната среща по тези въпроси е, е много, беше много важна. Ще има много интерес в държавите членки. Е, търси се решение по едно много сложно досие. И в, е, на тристранната среща всъщност е, се стигне до резултат, но в съвета не получи мнозинство. Е, проведахме първата тристранна среща, в която и двете страни изразиха готовност този път вече да се стигне до консенсус и да се е, сложи край на тези преговори. И също, както знаете, координаторите тук се споразумяха да се дадем мандат и е, CLP е подкрепи това. Е, е само е, обърнахме внимание на спорните въпроси, където в съвета нямаше мнозинство и решихме, че няма да започваме отново е, цялостните преговори, което ще означава, че никога не можем да приключим. Много работа е, свършихме, много е, неща успяхме да постигнем, успяхме да запазим почти всички точки. Близо 80% от досият, поблизо 80% има съгласие. Сега, макар че никой не е 100% удоволен, все пак е, резултатите са добри. В момента има доста неудовлетворени и бих искала да ви информирам е, за това по какво се споразумяхме. Значи ще обсъдим ще обсъдиме е, помощите за безработни, за работещите по границите. Е, много сложен е този въпрос, защото и в съвета има разнобой и очакваме съвета да е, излезе със становище по конкретните въпроси. Надяваме се докладчите в сянка да се подготвят много добре, така че ще изчакаме да видим какво ще излезе от съвета и по нашата стратегия. Знаете, че парламента отстъпи по много въпроси, но има и постижения и искаме да е, запазим това, което сме постигнали и да видим дали ще успеем да стигнем до консенсус. Втория важен проблем е приложимото законодателство. Знаете колко се спори по тези въпроси. Тук ще ви кажа по какво договаряхме по редове 48, 71, 78 и 86. Много важно е тук да не отстъпим от постигнатото е, в предходните преговори и да се е, стигне до съгласие с съвета в следващите, идващите месеци. Значи, в Страсбург на е, първата, е, проведахме първата среща, тристана среща, беше на много отговор, е, така открита, атмосферата беше много приятна. Сега обаче ни предстоят действително сериозните преговори, но аз съм оптимист. Също, също времено съм и реалист, като си дава сметка, че не всички, всички страни са удовлетворени от сегашното положение, така че има всеобщо готовност да се стигне до съгласие и добри резултати. Благодаря много, госпожо Бишев. Само да кажа, че ще имаме две срещи на докладчите в Сянка преди следващата тристана среща на 7 ноември първата и на 11 ноември втората. А след това на 11 ноември ще проведем и следващата тристана среща. Господин Уилямсън. Благодаря на докладчика. Благодаря за това, че ни дадохте информация за това какво се случва. Искам да попитам следното. Може ли да потвърдите, че въпроса за помощите при безработица не се включва в преговорите, защото това притеснява много държави членки. То е нещо като ябълка на раздора. Uh, you can answer. Госпожо Бишов, може да отговорите на въпроса. Всъщност трябва да отговорите на въпроса, но може би в момента не можете. И може да оставим а, uh, тази дискусия на застанието на докладчици в сянка, но както решите. Дали има други въпроси да видим? И евентуално ще обобща. Не, идеята беше да подадете вие информация, а не да водим дебат. Казахме, че изчакваме решението на съвета. Нещата са ограничени, решено от председателски съвет, решено от координаторите си, така че няма да се отварят нови теми. Uh, Благодаря ви за информацията, госпожо Бишов. Господин Радке, искате да добавите ли? to ask, please. Питайте, заповядайте. Uh, Ще говоря немски. Ähm, Бих искал да ми кажете, ако е възможно, тъй като чух от посланиците нещо, което се носи във въздуха, а то е, че има неудовлетворение – като че ли нещата ще приключат или пък ще продължи да се работи по него. Не знам, питам се дали това постоянно състояние на незавършеност ще доведе до нещо все пак. The Council agreed on this scope. It was a complicated debate. Да, сложно е наистина, но няма нищо лесно, както казах. Приложното поле е определено, двете страни се разбраха. Следователно, председателството ще направи всичко възможно това да не се случи. И и аз няма да следвам тази линия. Важно е тук всички в залата да знаят, че ако се тръгне по този път, нещата са загубени. Така че не бива да забравяме това, за да се стигне до съгласие. 2 милиона работници чакат да решим този проблем и да се стигне до добър резултат. Да, всички сме получили информация, дойде информация от съвета. Ще видим как на 11 ще минат нещата при следващия триалог. Може да се обсъди това на застанието на докладчици в сянка в повече подробности. Крайна сметка, всички получаваме различна информация от а, съвета. Но ще видим как ще минат нещата. Yes, мадам Бишов. Заповядайте, госпожо Бишов. Прозрачността е много важна при тези преговори и много е важно също парламента да има единна позиция. За това решихме след първото заседание да ви докладвам и ще продължа да докладвам. Ако някой иска нещо да каже, да се свърже с мен. Но Стратегията ни ще бъде заедно разработена с докладчиците в Сянка и всички ще бъдете добре информирани. Благодаря. И така стигаме до презентациите, които исках да чуя. Голям интерес проявявам. Става дума за това какво се случва с наймането на хора, които са в спектъра на аутизма в Европа. Добри практики, тенденции и бариери. Е, много благодаря за това представяне. Всички знаят, че аутизмът е една епидемия, епидемията на 21 век. И доколкото аз зная, всяко десето, едно дете на всеки 10 хиляди е този спектър. Така че данните, цифрите показват, че тенденцията се засилва. Последното десетилетие броя на хората, диагностицирани а, с този синдром, се е увеличил. Има различни проучвания, които го показват. А, това, което ни интересува, показва, че между 76 и 90% от възрастните с а, аутизъм са безработни. То има пречки в обществото. А, докато тези хора биха могли да бъдат отлични служители, защото имат много силни страни. Но са нужни данни, за да може ние да приемем съответните принципи на най-добри практики и да има обмен между държавите членки, както и да насърчаваме обучение е, на професионалисти в е, всички сектори. За да разберем по-добре аутизма, най-важното условие е да има много добра изследователска дейност. Затова сме днес тук, затова ще изслушаме госпожа Аурели Баранжер. Извинявам се, ако не го произнасям правилно. Тя е директор на организацията Аутизъм Европа. Тя ще покаже техните проучвания, резултатите, последните години, особено какво се случва с заетостта на хората, които са на а, спектъра. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че съм днес тук. Искам да благодаря на вашата комисия за тази възможност да представя положението, свързано с заетостта на аутистите в Европа. Голямата част от е, хората е, са диагностицирани като някакъв вид аутизъм, част от спектъра. И за това днес ще говоря по този въпрос. Първо ще кажа какво е аутизма, заетостта на хората, които са на този спектър, на аутистичния спектър, какви са пречките пред тях да намерят заетост, какви са силните страни на тези хора и какви са факторите, които допринасят за успех и оттам приобщаване. общаване. Има различни инициативи последните години по-специално нови технологии. Ще говоря по тази тема също. И накрая ще направя някои препоръки за изготвящите политики и на национално и на европейско ниво. Нека първо кажа няколко думи за нашата организация Отизъм Европа. Ние сме организация, която представлява около 38 други извинете, 90 организации от 38 страни. Основната ни цел е да защитаваме правата на хората с аутизъм в Европа и да насърчаваме информация, която почива на конкретни изследвания и данни. Насърчаваме научно-изследователска дейност, е, опитваме се да повлияваме вземането на решение. Европейският парламент винаги ни е подкрепил, е, винаги ни е помагал, така че се радваме, че сме тук. Имаме просветни кампании. Членове на Европейския парламент са ни подкрепили в миналото. Надяваме се да продължат да ни подкрепят, както и тази година, защото ще имаме кампания за заетост. Сега основната тема днес. Първо, нека кажа няколко думи за аутизма. Аутизмът се характеризира най-вече с проблеми с социалното взаимодействие, с комуникацията – има диагностични критерии за това. Хората, които са на този или част от този сектор, е, имат повтарящо се поведение, имат ограничени видове поведение, имат конкретни интереси, е, могат да бъдат изключително да имат проблеми с силна светлина, особено когато искат да функционират в обществото. Това създава проблеми, когато, тъй като са фотосенситивни. Що се отнася до заедостта на хората с аутизъм, е, знаем, че 74% от европейското население в момента работи хората с увреждания, там нещата падат. 48% от хората с увреждания работят. А когато говорим за хората с аутизъм, нещата спадат още повече. Няма европейски данни, които да са официални. Вие казахте това ясно, че е много ниска заетостта. Има едно проучване, което е направено в Пединеното кралство, което показва, че 60% от хората с аутизъм намират заетост и 16% пък само частична заетост, т.е. пълна и частична. От 2007 нещата не са се променили, докато има подобряване на други категории от населението и тяхната заетост. Отново вие го казахте, в целия Европейски съюз има под 10% от населението, което в момента работи, т.е. хора с аутизъм, които работят. Част от тях са социална заетост или работят на ниско платени работни места. Много може да се направи, за да се подобри тяхното положение. Голямата част от хората с аутизъм имат големи потребности, но те остават у дома и не са част от статистиката. Те живеят в семейството или в институция е, и често имат нужда от е, голяма подкрепа ежедневно. И накрая проучванията също показват, че Обикновено, независимо от това какво ниво на образованост имат, намират нископлатени работни места, т.е. прекалено квалифицирани са за работните места, които ми се предлагат. Какви са пречките пред заетостта? Първо, има пречки, които са свързани с самия аутизъм, т.е. трудно е да си намериш работа, когато имаш проблем с комуникацията. Ще видите едно малко видео, което обяснява трудностите, когато си, да речем, на интервю за найемане на работа, нямат достъп до заетост, а, има дискриминации, когато говорим за образование, не само за пазара на труда. Биват изключвани от училище, изолирани или отпадат от училище, тъй като трудно отговарят на изискванията, съответно биват изключени от училище, няма възможности и също, що се отнася до професионално обучение и образование. Е, също има и много предразсъдъци. Хората имат някакви свои си идеи за това, що е то аутизъм, е, страхуват се у работодателите, че това може да създаде проблеми на работното място не вярват е, в уменията на хората с аутизъм. И както споменах, има и проблеми при набирането на работа. Сега ще ви позна едно кратко видео, което е подготвено от Обединеното кралство, аутистичното общество, което мисля, че ясно показва трудностите, достъпността, когато говорим за достъп до заетост.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 в това видео съвсем ясно се виждат пречките пред хората с аутизъм. Прекалено много данни постъпват от сетивата. Няма възможност в интервюто да се вземе предвид това. Много въпроси, които са отворени въпроси. По-добре да се говори практично за тех... практически за техните умения. Що се отнася до пречки отново, няма достатъчно подкрепа 42% от хората с аутизъм смятат, че имат нужда от подкрепа на работните места. Много малък процент получават. 70% от хората пък казват, че имат нужда от помощ при намиране на работа. 4% казват, че хората, които ги подкрепят, разбират аутизма. Само 4% от хората, които помагат. Това също е пречка. Говорихме за трудностите, за пречките, но е важно да се посочат силните страни на тези хора. Последните две години установихме, че имат голям потенциал, който не се използва. Аутизмът задейства пречки, но монетата има и друга страна. Там има и много силни страни. Проучванията показват, че тези хора много добре извършват систематизиране на информация, могат добре да се съсредоточават, визуално мислят могат да трупат експертни познания в определени сфери, точно защото изведнъж много се интересуват, когато много се заинтересуват от определена тема, навлизат в дълбочина, имат много методичен подход, мислят също така различно и дават нов подход, мислят извън кълъпа. Хората с аутизъм са дали много на науката, например. Има творческо мислене, много честни са и може да им се вярва на работното място. Всеки един от тях е различен, тъй като аутизмът е спектър. Не всички имат точно тези качества или характеристики. Спектър е много широк което не бива да се забравя. Но е важно да се надгражда на техните умения, когато се създават програми за заетост. Тук всъщност споменавам някои принципи, които са посочени от учените, за да се насърчават добри програми за тях. Трябва да се надгражда над интересите и силните страни на тези хора, да има индивидуализиран подход, тъй като всеки един от тях е различен, да се види какви са потребностите на този човек, но и конкретните му интереси. Трябва на работното място да има пригаждане към този човек, т.е може да имат нужда от по-тихо работно място, където няма силна светлина, има приглушена светлина. Също така за да намерят работа, е важно да могат да учат. Така че трябва да има програм, обучителна програма на работното място. Работодателите трябва да знаят какво може да проработи, имат нужда от по-добра метрика, трябва да имат достъп до ресурси, за да могат да подкрепят и съответната програма за интеграция на подобни хора. Освен това, работодателите трябва да разбират по-добре какво означава аутизъм на работното място. Много е важно да се започне в ранното детство, най-късно в юношеска възраст, защото вече ви казах, че познанията се натрупват и трябва да се работи върху прехода към трудова дейност. Къде могат да бъдат наети тези хора? Те могат да бъдат наети чрез съответните съществуващи процедури за наемане, но могат да бъдат наети и благодарение на програми за подкрепа на заетостта. Вече ви дадох примери в сферата на новите технологии. Освен това, те могат да получат работа, която да бъде адаптирана спрямо техните умения. Много хора създават и собствен бизнес или се превръщат в самонаети лица, просто защото нямат достатъчно възможности на работното място. Много хора са създали различни кооперативи в рамките на социалната економика и накрая заетост, която е в рамките на конкретна среда. Ако тази среда, например, е създадена с цел да се насърчава професионалното образование, обучение, развиването на конкретни умения и съответно след това целта да бъде лицето да излезе на трудовия пазар, ние бихме подкрепили подобни инициативи. В крайна сметка, крайната цел винаги трябва да бъде интегрирането в съществуващия трудов пазар. Какви са методите за подкрепа, които може да са полезни за аутистите? Важно е да има предоставяне на специализирани съвети и консултации, насочени към намирането на възможности за заетост, но не свързани само с това. Трябва да се дава информация за това кой би проявил интерес към уменията на тези хора – трябва те да бъдат научени как да се държат по време на интервюта, да се приспособи средата за тях, освен това. Необходимо е, освен това, по всяко време да се оказва помощ от страна на колегите и от страна на работодателя, след като лицето вече е наето. Има конкретни примери за това къде са заети подобни лица. В Дания има една инициатива, чиято цел беше да се създадат 1 милион работни места за аутисти. Тази организация сътрудничи с големи компании. На всяко лице се предоставя 5-месечно обучение преди то да започне работа. Тази организация подчертава какви са ползите от това да бъде наета аутист за клиентите на тези големи компании. Някои компании са създали инициативи, например Пазверк в Белгия, Аутикон в Германия. Това са модели за предоставяне на помощ на аутисти и те наистина работят. Целта тук е да се адаптират хората към трудовата среда. Не трябва да забравяме нещо много важно. Хората, които имат подобни проблеми, не се интересуват само от ИКТ и от науки. Напротив, те имат интерес към различни области и е важно да има програми, които да са насочени към различни отрасли. Някои проучвания показват, че аутистите обичат да се занимават с изкуства, да работят в музеи, библиотеки или пък да се занимават с административна работа. Имаме колеги, които обожават политиката, например, но мразят всичко свързано с компютрите. И сега стигам до последната част от проучването. Искам да ви напомня каква е рамката на европейско ниво. Вероятно знаете, че всички държави членки в ЕС са ратифицирали Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Имаме и член 27, свързан с заетостта. Там се казва, че трябва да се насърчава достъпа до отворения трудов пазар. През 2015 година Комитета, познат като CIPD, подчерта, че трябва да се разгърнат мерки, за да се улесни наемането на лица с увреждане. Освен това, той напомни, че трябва да се увеличи броя на тези хора на трудовите пазари, особено на лицата, които са с психосоциални увреждания или интелектуални такива. Трябва да споменем и целите за устойчиво развитие. Цел 5 в частност, тя споменава насърчаването на заетостта на хора с увреждания. Имаме и директивата за равенство, равни възможности за заетост. Там се забранява дискриминацията възоснова на увреждане, що се отнася до трудовите пазари. Имаме и Европейския стълб на социалните права, който говори за оказване на активна помощ за намиране на работа. Говори се за създаване на институции, които да улесняват интегрирането на подобни лица на трудовите пазари. Така че има, ето виждате цялостна рамка за подобряване на заетостта на аутистите. Какви са нашите препоръки към държавите членки. Между другото, тези препоръки могат да се отправят и на ниво Европейски съюз. На първо място събирането на данни. Това е много важно. Няма кой знае колко информация е относно броя на хората, които вече имат работа. Много е важно да се зададат и цели за подобряване на заетостта сред тези хора – на следващо място много е важно да се създадат нови възможности за заетост, за предоставяне на работа. Трябва да се наблюдава и положението на хората, които вече са заети и крайния резултат от всички инициативи. Освен това е важно да се инвестира в подобни лица и да се предостави информация на работодателите за тях, за техните умения. Трябва да се инвестира в научна дейност, да се наблюдават реакциите и развитието на възрастните аутисти. Необходимо е да има създаване на ефективни програми за подкрепа. Онези, които провеждат интервютата с подобни хора, трябва да знаят какви са нуждите и характерните черти на тези лица. Освен това, трябва да се предостави необходимото настаняване. Необходимо е да се разгърнат възможности за чиракуване, стажове, трябва да има пилотни програми в това отношение, да се търсят златните стандарти. Публичната администрация също трябва да даде примери, да наема подобни лица, да подобри възможностите за наемане на такива лица и в държавната администрация. Не трябва да се забравя, че понякога а, има притеснение, че могат да се загубят определени придобивки, ако се наеме подобно лице. Препоръките на ниво Европейския съюз. На първо място смятаме, че трябва да се създаде много добра стратегия за лицата с увреждания като цяло в Европа. По-настоящем тази стратегия се преразглежда. Необходимо е да се заделят достатъчно ресурси и хората с увреждания трябва да бъдат интегрирани във всички сфери на обществото. Въобще увреждането като характерна черта на човека трябва да бъде взето предвид във всички политики. Включително политиките по заетост трябва да има ефективна координация, механизми в това отношение относно настаняването. Мисля, че трябва да има нова директива, насочена към подходящите възможности за настаняване. И тази директива трябва да бъде разгърната в целия Европейски съюз. Трябва да се търси повече разбиране за това какво означава подходящо настаняване за аутисти. Освен това, трябва да се събират повече данни по тип увреждане. Надяваме се, че ще има добра регулация във връзка с Европейския социален фонд плюс. Целта тук трябва да бъде да се насърчава наемането на хора с увреждания. На следващо място трябва да споменем и свободата на придвижване, свободата да се работи в чужбина. Когато става дума за аутисти, тук трябва да се е, разгледат е, добрите практики. По-настоящем аутистите трябва да преминават през различни оценъчни процедури. Много е важно да се хармонизира е, разбирането за това какво е увреждане – на следващо място отново трябва да подчертаем насърчаване на научната дейност и социалните инвестиции, инициативи за интегрирането на аутистите. Следващото действие, което може да се предприеме, повишаване на осведомеността. Видеото, което видяхме днес е добър пример в това отношение. И естествено трябва да има сътрудничество с организациите, които представляват аутистите. Благодаря ви. Благодаря за тази презентация, казва председателката. Очевидно е, че има големи различия между държавите членки, що се отнася до политиките насочени към интеграцията на аутистите. Някои държави членки, като Норвегия, казва председателката, правят много за интеграцията на тези хора и има държави като моята Словакия, които ме карат да се срамувам. Ние правим изключително малко за тези хора. В Словакия аз участвах и даже организирах една конференция за аутистите, за децата аутисти. Много се натъжих, когато чух техните истории, когато разбрах какви са фактите. Тези хора не само, че са изключени от възможността да получат добро образование, ами са изключени и напълно от трудовия пазар, от социалните услуги. Имахме гости, които страдат от синдрома на Асбергер – това са хора, които много често са изключително интелигентни, поне според тестовете за измерване на интелигентността, но не разполагат с почти никакви социални умения. Чух много тъжни истории от тях. Тези хора най-често са с много добро университетско образование и могат да допринасят за развитието на обществата и те искат да го правят, само че обществата продължават да ги отхвърлят. Голям брой те от тези млади хора в крайна сметка се самоубиват. Защото непрестанно ги отхвърлят нашите общества. Това е нещо изключително тъжно. И аз наистина смятам, че ние трябва да направим нещо по въпроса. Благодаря ви най-вече за препоръките. Сега се обръщам към колегите депутати членове на комисията. Имате възможност за въпроси. Първият въпрос е на госпожа Брофи. Благодаря. Благодаря за тази изключително добра презентация. Искам да попитам за този 1% от населението на Европа. Шокиращо е, че 16% от аутистите работят на пълно работно време. Това е много по-нисък процент от този на хора с други увреждания. А още по-шокиращ е факта, като чуем какви са нивата на интелигентност на тези хора и какво е тяхното образование – Презентацията показва, че уменията, талантите на тези хора не са оценени на трудовия пазар. В доклада се казва, че много хора, които са аутисти, нито се обучават, нито работят. Така наречените needs са те. Мисля, че тези хора трябва да бъдат подкрепени, трябва да има мерки за това те да се чувстват добре и душевно. Имам 26 годишен син, който е аутист. Той завърши училище с големи трудности, макар че, например, завърши с а, пълна шестица, пълен отличник е най-вече по математика. Успя да влезе в университет, но в университета, по-скоро влезе в университет, но не успя да изкара повече от две години, защото имаше големи проблеми и това не е единствения пример в това отношение. Много подобни хора изпитват сериозни затруднения. Затова въпросът ми към комисията е следния. Какво да направим, за да може тези хора наистина да завършат училище, университет, да разгърнат своите многообещаващи таланти? Те не трябва да отпадат в съществуващите системи. Какво да направим за душевното добруване на тези хора? Годините в училище са от съществено значение и в рамките на училището трябва да се работи много за бъдещите възможности за заетост на тези хора. Необходимо е да има допълнителни мерки в училище Необходимо е да се работи и с работодателите. Въобще, какво да направим, за да оптимизираме помощта за тези хора? Благодаря, госпожа Ланген Зипен. Ähm, Ще говоря на немски. Благодаря за този чудесен доклад. Дадахте ясно да се разбере изпратихте много ясни послания. Е, тези хора с аутизъм са индивидуални е, характери, хора. От видеото видяхме, че е, не можем да кажем този конкретно, на този можем да помогнем или на онзи. Е, също така, е, така направим впечатление понятието страдат, е, защото а, искам тук да внеса малка корекция да направя. Хората с аутизъм нямат усещането за страдание непременно. Те просто не го а, възприемат така. Тук става дума за... Е, трябва да се направи едно а, така мисловно, един мисловен обрат в обществото по отношение на, на тези е, хора и децата по-скоро с аутизъм. Просто исках да е, изтъкна това. Трябва да е ясно, че е, първо е, хората с аутизъм имат право на работа. Разбира се, това е основно човешко право. Тук не става дума за добра воля. Моята преждеговорища стана, спомена образование. Разбира се, младите и децата имат право на образование, това не е желание, то е, е едно е, основно право, което е залегнало в Международната конвенция за правата на човека. Вече е, след това, е, според вас, е, и тук идва мой въпрос, вие всъщност е, споменахте така посоките, по които трябва да, които трябва да се работи. Какво е, смятате, какво мислите за е, примери на добри, най-добри практики в вашата страна или в рамките на Европейския съюз? Какво може да се направи в този смисъл? И добри идеи и инициативи, които заслужават да бъдат подкрепени. Какво ще кажете за необходимостта да се оптимизира работата в това отношение? Това е въпросът ми. Благодаря. Мистер Кимпарополус. Благодаря, господин Кимборополус. Са прагматика... Благодаря, госпожо председател. В всъщност, е, тук чухме един много добър доклад. Той се отнася не само до нашите е, съграждани с аутизъм. От този доклад представи е, какво говори за това, какво трябва да се направи и какво се случва с е, други наши съграждани, с е, друг вид увреждания. Тук стана дума за помощи за безработни и защитата на тези хора. Констатирахме, че много е, хора е, с аутизъм страдат от бедност. Всъщност, имам въпрос към госпожа референтката и предложение. Всички тези въпроси бяха засегнати от е, докладчицата и е, безсъмнено това са въпроси, по които трябва да продължим разговорите. Но въпросът е как изглеждат е, мерките. Те, организациите от наши да аутисти, работят ли съвместно с други организации за борба с самото, с самото явление? с едното увреждане. Е, тук не става дума конкретно за аутизма, а за друг вид е, пречки, друг вид увреждания. Имам предвид е, организации, които разполагат с така солидна информация по отношение на начина по който това може да стане. Ето, казахте тук и показахте филм с интервюта, които се провеждат. Как изглеждат нещата в това отношение в цяла Европа, за да можем да си изработим подход съответно? Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за изключително интересната презентация. Дискусията, която водим, след като изслушахме е, представителя на Аутизъм Европа, е, показва, че още много работа ни предстои в Европа. Госпожата, госпожа председателката показа различното е, състоянието на нещата в нейната страна. В моята страна, в Полша, нещата не стоят по-добре. Макар, че през последните няколко години постигнахме известен напредък. Мисля, че основният проблем е как е, гледаме, как възприемаме аутизма. Е, тук става дума и за е, едно общо отношение, защото в главите ни съществува една така мисловна бариера. Ние обикновено се боим от другото, от различното. Е, така имаме, боим се от хора, които е, функционират по различен начин от нашия. И да преодолеем това, начинът да преодолеем това е въпрос на така насочване на вниманието на хората, социални кампании, за да се промени мисленето на хората. Основните бариери, които трябва да преодолеем, са бариерите в е, мисленето на хората. Няколко думи за положението на пазар на труда. Е, по отношение от е, гледна точка хората с аутизъм. Споменах се многократно тук, че основен фактор е образованието. Трябва да използваме европейските фондове, за да могат е, хората с аутизъм да си намират работа чухме, че 70, 75% е, от хората с аутизъм, е, е, имат, които имат университетско образование, си намират работа, а само 5% от тези, които, тези, които са с по-ниша степен образование, много по-трудно си намират работа. Мисля, че тази книга, е, този труд аутизъм е, в, е, на работното място има много, е много важна и трябва да бъде издадена според мен в по-голям тираж. Още нещо. Става дума за работата при защитени условия. Е, тук вече това предполага съответния личен съветник, модератор, консултант, който да е, съветва и напътства, насочва е, аутиста как да намери и да запази работното си място. И нещо, което вие споменахте тук заплащането. Това е един капан, който всъщност изключва и елиминира аутистите от пазара на труда. Не зная дали вие като експерт сте запознат с положението и дали имате отговор на, на това въпроса. Как можем да, да измъкнем тези хора от този капан? Имаме хора с аутизъм в Польша, които са попаднали в този капан на тези помощи и след това трудно могат да си намерят пътя до пазара на труда следващия въпрос. Госпожа Ферандис. Извинява се председателката. Ще говоря на испански. Благодаря на докладчика. Преди всичко за това, че ни дадахте представа за силните страни на хората с а, проблемите на хората с аутизъм, но и за техните а, силни страни. Често ние се съсочаваме върху недостатъците, а не върху а, позитивния потенциал, който те имат. И мисля, че това може да ни е пътя, който ще ни даде отговор за е, начина по който е, можем да ги интегрираме по-добре. Стана дума, че в държавите членки нещата стоят различно е, в смисъл на интеграция на пазар на труда, социално интегриране и общо, нали, е, общо за хората с, с различни форми на аутизъм. Въпросът ми, имате ли конкретни данни и анализирали сте различията между отделните държави и какви фактори предопределят това? а именно по-низкото или по-високо ниво на интеграция в различните държави членки. Има ли някои общи е, знаменатели, например образование или конкретно е, специфично законодателство в полза на хората с аутизъм? С други думи, имате ли конкретни данни страна по страна, е, която, според, които свързват тези фактори, които допринасят за социалното интегриране или не? защото подобна информация ще ни даде възможност да помислим за една обща европейска законодателна рамка. много други е, видове увреждания има е, и хора с такива, но разбира се, ние трябва да вникнем в спецификата на всяко от тях, за да можем да, да дадем отговор на проблемите. Господин Писларов. <clears throat> Ще говоря на румънски. În ceea ce privește subiectul autismului, aș putea spune că... По въпросът за хората с аутизъм, за аутистите, трябва да кажа, че за мен това е много важно, тъй като в собственото ми семейство един братовчет почина от епилепсия след безуспешни опити да си намери работа. Тази особено лична история ми каза, че най-голямата пречка е, че тези хора нямат достъп до образование и след това до пазар на труда. Е, и това е свързано с дискриминация и не спазване на някои основни права. Правата на тези хора с е, увреждания или въобще на хората с увреждания не, са, не се съблюдават, не се спазват. Те системно биват нарушавани е, макар че на теория трябва да, се, да, да получават защита. Дискриминацията е, е причина за дискриминирането е не е, е за е, е неразбиране на е, това, че е, тези хора имат, е, всъщност се дължи на това, че няма разбиране за възможностите, които тези хора имат, въпреки е, проблема. Е, и а, е, наистина а, е, трябва да се а, е, променят нещата в това отношение. Те могат да предложат голям потенциал за обществото. А, би трябвало да помислим как да ги интегрираме в пазара на труда трябва да започнем да разбираме, че тук не става дума за разходи за тези хора, които е, правят от е, съжаление, от съчувствие, а е, просто заради взаимо, взаимата изгода, взаимата полза имам. Това е вид инвестиция в потенциала на тези хора. Е, инвестиция, която а, трябва да се направи в три сфери. В образованието, както каза е, докладчицата, в областта на здравеопазването, и менталното здраве. Тук става дума за различни е, смущения, различни заболявания, както и е, от е, политическа гледна точка. Трябва да видим как можем да да въвлечем тези хора на пазар на труда. Това ще е една положителна инвестиция за нас. Е, в това отношение най-голямата е, трудност в Европа е, че значителна част от обществото се съсредоточава върху правата, което е окей, okay, но е, може би ще е по-добре да премислим и да гледаме на този въпрос като на шанс за инвестиции това ще даде възможност на Европейския съюз да създаде съответни, да използва известни инструменти. Инвестирите в Европейския съюз. 4 милиарда, милиарда са предвидени за инв... социални е, цели. Ето тук е, е има голяма възможност е, тези 4 милиарда фонда, които Европейската национална банка предоставя, да се използват, за да се създадат по-добри условия във всички предприятия, които е, с жел... искат да участват е, и да назначават подобни хора в Европа. Това ще е една добра инвестиция за нас. Това е мое лично желание и се надявам, че Европейския парламент е, ще направи нещо в този свой мандат. Е, наемането на хората, на аутистите, трябва да се разлежа от нас не като проблем и дискриминационен фактор, а като инвестиция в бъдещето. Благодаря следващите. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че е много интересно, много насърчаващо това, че се срещаме и много благодаря на нашата гостенка за различните е, неща, които ни разказа. Когато говорим за аутизъм, всъщност говорим за условия на живот, които са много различни. Смятам обаче, че ние тук трябва да си зададем следния въпрос. Какво можем ние наистина да направим? Тоест, моето не е толкова въпрос, по-скоро е едно предложение или обръщане към нашата председателка да продължим в същата посока. А, така че става дума и за минималната работна заплата. Опитваме се да интегрираме а, всички тези елементи, да включим и заплащането, за да няма неприемливи нива. Смятам, че по същия начин, що се отнася до хората с увреждания, имайки предвид този документ, който е Конвенцията на ООН за правата, в същото време трябва да намерим нива, които да бъдат гарантирани на достоен живот, на информация, на подкрепа, на политики за приобщаване, политики за включване на работното място на тези хора. И това, според мен, трябва да бъде нашата роля. Не трябва да има някакъв прак, под който да се пада. Условията на живот на тези хора с увреждания в различни страни не е достатъчно включено в различните национални политики. Някои от нашите страни, например, много са изостанали в тази сфера, така че трябва да се опитаме да фиксираме една черта, под която не може да се падне, един прак, който не бива да се прекрачва. Мадам Рафалска. Госпожа Рафалска. Наистина, най-сърдечно благодаря на експерта. Благодаря ви много за много компетентната, много интересна презентация. Поздравявам ви за добре свършената работа. Нещо обаче, което не, до сега не бе поставено, е, един въпрос, който не бе поставен в дискусията, до сега говорим за е, аутистите на пазара на труда. Е, но мисля, че ключовия фактор тук е равната, диагностика и съответно интервенция. Е, ние трябва е, своевременно да се погрижим за тези хора. Трябва да ги образоваме добре, това вече се каза тук многократно. След това трябва да е, видим какви са конкретните им нужди и да предприемем следващи стъпки. Колегата от Полша спомена капана на помощите за хора с увреждания и някои ограничения е, на пазара на зето за хората е, с аутизъм. Това са също много важни въпроси, които трябва да имаме предвид е, има голям разнобой между държавите членки по отношение пазара на труда и мисля, че това се дължи на различната ни, е, различния подход е, към е, социалните проблеми, различните, подреждане на, на, на проблемите по важност и нашия подход към тях. Този проблем става все по- сериозен и ние трябва наистина да се оглеждаме за добри примери, добри практики, за да намираме отговор за проблема. Експертът тук е, спомена един е, пилотен проект. Доколкото разбирам, целта е да постигнем милиони работни места за хора с е, с милион работни места за хората с аутизъм. Въпросът ми е колко, колко е, души са се възползвали от този проект и можем ли да се надяваме по-голям процент от хора, аутистите да си намерят работа? Благодаря, госпожо председател, за тази дискусия. Аз също бих искала да благодаря на нашия гост от е, Аутизъм Европа. Мисля, че това, което е, трябва да се чуе като послание днес е, че ще последваме е, тази констатация с на работа. Не трябва само да е, сме запознати с положението, но и да, да работим на практика. Така че моят първи въпрос пък и предложение е дали да не проведем дискусия с е, всички е, асоциации, които имат отношение към хората с специфични нужди. Не говоря за хората с увреждания, а специфични нужди, защото ние в Польша вече променихме е, понятията, терминологията. Е, когато говорим за училища, за деца, говорим за хора с специфични нужди, а не с увреждания. И сега финализираме проекта си с е, Европейската агенция за хора с специални нужди и е, едно е, интегриращо образование. Има много програми, е, препоръки, които ни е, показват, че насякъде трябва да работим по един и същ начин. Значи да индивидуализираме работата си с децата, да помислим как да устроим, да, да, да, да проектираме специални е, е, зони, включително е, бюрата за деца с специални и специфични нужди в училищата. Също се отнася и до учебници и така нататък. Това е, обаче изисква едно всеобщо познание за хората с специфични нужди. Говорим за дискриминация. Работодателите не, нямат дискриминационни отношения, те просто не разбират хората с специфични нужди. Ето, тук е ползата от нашата работа. И Полското Министерство на образованието има добър опит това отношение. Можем да споделим с вас какво правим, какви са резултатите и всичко това е с всичко това искам да кажа, че е, би трябвало е, да можем да работим с хората с специфични нужди. Сега не може да се даде един универсален съвет за всички. Е, това ни казаха и гостите тук. Става дума за индивидуален подход тези хора са сред нас, усилено от тях имат, много от тях имат специфични нужди. Ясно е, че всичко това струва пари от 4,5 е, милиона деца имаме 4 е, е, хиляди със специфични нужди и ние сме заделили 8 милиона полски злоти за хората, за тези деца със специфични нужди това е, е, са пари, които е, не могат да бъдат използвани за нищо друго. Така че като говорим за препоръки, може би ако си споделяме добър опит, можем да правим и неща на практика и да обединим е, усилията и дейностите на всички организации и асоциации, като получим финансиране от европейски фондове. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на нашата ораторка за задълбочения анализ. Важно е, че тук и комисаря, благодаря, че е тук. Преди 50 години в моята страна Кипър аутизмът бе смятан за бавно развиващ се, за човек с бавно развитие. След 50 години мога да кажа, че днес аутистите могат да ходят на училище, гимназия и техните съученици са запознати с тяхната ситуация и могат да им помагат. Искам да говоря точно за това, за просветните кампании, за това как хората трябва да бъдат информирани. Можем да си говорим тук и 10 часа, ако искаме, но няма да имаме повече информация от тази, която видяхме в краткото видео. Това видео ясно ни показа какви са проблемите. Трябва да използваме същата логика. Така ще разберат хората какво е естеството на аутизма. Нужна е точна просветна кампания и съответно, която взема предвид. Двама остават. Заповядате първия. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lil kelliem għall prezentazzjoni għall prezentazzjoni ta' Благодаря на гостите за представянето. Много бе интересно това, което казахте и разбрахме колко е важно да обърнем внимание на хората с увреждания, за да продължим да ги интегрираме на пазара на труда. Що се отнася до аутизма, има 7 милиона души в Европейския съюз с а, такова състояние. Има европейски конвенция на ОНЕ за хората с увреждания. Там се гарантират правата. Нужно е приобщаващо образование. Образование, което не изключва тези хора. И ако нямаме такава приобщаваща система и система, където да има пълно обучение и образование, както и която включва работодателите, които да могат да признават тези състояния и ежедневните трудности, Та, ако не ги включим, няма да можем да разрешим проблемите, пред които са изправени тези хора, точно с тази липса на интеграция. И не бива да продължаваме да губим ресурси, защото дори хората с увреждания могат да допринасят положително към европейската економика. Така че е много важно да продължим да се съсредоточаваме и да изготвим план за действие на европейско ниво. Да инвестираме в приобщаващото образование. Да включим хората, които страдат от аутизъм, да обучим всички, професионалистите и работодателите, за да отговорим на потребностите на този хора и на пазара на труда. Благодаря. please. Thanks for the very, very good... Благодаря за отличната презентация. Много научих. Ще продължа на датски. Vi har allerede i dag Днес вече имаме директиви. Те казват, че не може да се дискриминира и не може да има различно третиране. Но това се случва и то постоянно. Защо предприятията не назначават аутисти или други хора с специални нужди? Защото смятат, че това създава проблеми, така ли? Всъщност много хора са твърде заети. И ако разчитаме само на аргумента, че сме твърди заети, никога няма да решим проблема. Има нужда от нови ролеви модели и от предприятия, които да разбират аутистите, които да осъзнаят какво могат аутистите. Има полезни примери. Те трябва да се разпространяват. Какво може да се спечели от такива хора? Много хора трябва да разберат, че трябва да назначават аутисти заради уменията им, талантите и компетентността, а не защото трябва да има квоти за аутисти и така нататък. Може да се назначават хора и защото не могат нищо конкретно, нищо специално. Мисля, че имаме нужда от истории – хора, които са успели. Защото аутистите много често са много умни. Има и хора, които не са чак толкова умни, но и те са успешни. Хората с аутизъм много често не виждат никакви перспективи е, пред себе си. Защо те да нямат възможност за същия успех или за същото образование? Нека да имаме ролеви модели. Нека да разговаряме с възрастни аутисти, които са се реализирали добре на трудовия пазар. Те могат да са модели за младите хора. Трябва да поддържат връзка едната група от населението е с друга. Това е от което имаме нужда. Да, имаме на практики между държавите членки, както и големи дружества, които вече наймат такива хора, особено с синдрома на Асбергер, доколкото зная. В Силициевата долина има дружества, които са световно известни в тази посока и дават възможност на хората с аутизъм да работят. Това са отлични новини за нас. Трябва да обменим най-добри практики и да ги следваме. Мисля, че това е основната цел и основният проблем в някои държави членки, които продължават да казват не на това. Данните показват, че работодател, който не има хора с аутизъм или с синдрома Аспергер, ще спечели, няма да загуби. Мисля, че когато говорим за политиките, и хората с аутизъм във всички държави членки, трябва да бъде функционалната диагностика. Без такава диагностика трудно ще тръгнем напред. Но това трябва да се направи на много ранна възраст. След това помощ от социалните слуги, не само за хората с увреждания или аутизъм, но и с семействата, които в случая страдат от множеството проблеми. След това поведенческа терапия, която работи – за малки деца. И в някои държави членки, като Словакия, няма достъп до тази терапия и семействата трябва да плащат. Терапията е много скъпа и не бива това да се позволява. И те не получават достатъчно подкрепа. това образование, което върви ръка за ръка с социалното приобщаване. Не може да говорим за социално приобщуване, а, е, приобщаване, извинете, без достъп до добро образование за децата. Както и за отчета. Може да се съсредоточим на това, тъй като само посредством заедостта е, ще помогнем на хората с аутизъм и на техните семейства както и на работодателите, защото трябва да образоваме работодателите, трябва да отговорим на техните изисквания, за да може те да наймат хора с а, аутизъм по-специално. Сега ще дам думата на специалния ни гост, който ще отговори на всички ваши въпроси. Благодаря за въпросите. Показва искрения ви интерес към темата. Благодаря на всички членове на комисията за информацията, за предложенията. Това, което е необходимо е един холистичен подход, когато говорим за аутизма. Не става дума само за заетост, става дума за е, ранно диагностика, достъп до образование, приобщаващо образование, ако детето не получава подкрепа, дори училището да е приобщаващо, ще има проблеми. Става дума и за промяна на мисленето, промяна на това какво мисли обществото за аутизма. Нужно е да изграждаме разбиране. Добра е идеята да има модели за това. Нужно е също така до година да организираме една просветна кампания. Каним всички депутати да подкрепят тази инициатива. Ще се свържем с вас, когато тя стартира. Един от вас спомена времето за преход. Нужни са по-добри услуги, които да дават възможност този преход да мине по-добре. Така че хората да не изпаднат от системата поради пропуски. Европейския съюз може да помогне и при обмена на най-добри практики. Това са най-добрите модели. Има някои, които са по-напреднали. Скандинавските страни, Обединеното кралство. Макар, че виждаме, че не всичко е идеално в тези страни. Хората продължават все пак с проблемите, Ключът За това е важно да продължим да видим какви програми ще доведат до най-добрите резултати. Това е ключов момент. Искаме новаторски програми, научно-изследователски такива. Вие споменахте също, че за всички хора с увреждания трябва да се работи. Ние сме част от форума на хората с увреждания и смятаме, че заедно ще бъдем по-силни. От ключовите препоръки са препоръки, които са подкрепени от движението за права на хората с увреждания. Когато се разработи следващата стратегия, трябва също да е включено там. Не знам колко време, е, с колко време разполагам, но се нямам да продължим да си сътрудничим. Моля, свържете се с нас, ако искате да подкрепите нашата инициатива. С удоволствие ще работим с вас. Благодаря ви, много ви благодаря. А, да, и аз ви благодаря. Тази тема намира своето място в нашата комисия по заетост. Не за последен път сме тук. Тази е много важна. За, трябва да се обсъди и с други комисии. Благодаря. And the last presentation would be the presentation... Имаме още едно представяне и то е на Европейската комисия. Става дума за делегиран регламент на комисията за изменение на делегиран регламент а, от 2015-2195 за допълване на регламент 1304 от 2013 на Европейския парламент и съвет относно Европейския социален фонд по отношение на определена стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяване на разходи от комисията на държавите членки. Introduce... Нека да представя госпожа Сукова. Тя ще представи от страна на комисията този текст. Uh, uh, uh, Благодаря. Тук съм тук за осмото изменение, което бе адаптирано 2015 година. Моето представяне е ще следва тези четири елемента. Давам ви първо общ преглед на самия регламент, механизма за разработване на тези неща. Затова има информация за делегирания акт, който бе прият през 15-та година, какво се е случило до момента, колко държави членки и така нататък. След това и кои са измененията, които са включени е, в това осмо изменение. И така, този фонд от 2000 извинете, този регламент от 2015 година дава възможност на Европейската комисия да приема делегирани регламенти за опростяване на разходите за държавите членки за различните видове дейност. И тази възможност за такива делегирани актове дава възможност на държавите членки да имат правна сигурност, националните органи са информирани, може да се прилагат и други преходи, тъй като опростените варианти се прилагат само за връщане на средства, които са изискуеми от Европейската комисия. Така че каквато и процедура да е използвана за гранта или националната подкрепа по национални правила, вече не се разглеждат от одитите на Европейската комисия. Нещо много важно когато се приемат за определени видове операции, те могат да се прилагат към сходни такива, без да има допълнителни изисквания или промени. Що се отнася до наличните разходи и еднократни суми, които са включени в делегения акт, те могат да бъдат предложени от съответната държава членка. Даваме конкретен анализ след анализ и връзка с всички служби разглеждаме на каква основа се правят разходите за единица продукт и еднократните суми, за да може разходи за единица продукт да отговарят на съответните разходи при опростеното изчисление на разходите. Има и възможност Европейската комисия да подготви за собствените си инициативи такива опростени за група от държави членки. Използваме данни от Евростат, за да правим своите изчисления. Ние искаме да продължи тази идея за опростените разходи, защото тези опростени разходи имат голямо въздействие върху нивото на грешките, изпълнението на изискванията е по-лесно след това, използването на това тези упростени разходи ускорява изпълнението, прехвърля се фокуса от финансови разходи на резултати и изпълнение на операциите. С това осмо изменение е, имаме такива по отношение на 10 нови държави членки, както и е, сме поправили тези от преди няколко месеца. Сега съдържанието не се променя. Текста е същия, пояснява се темата, приложното поле, видовете операции, които са свързани с опрестени разходи, корекциите на сумите са дефинирани също в приложения по всяка една, държ... за всяка една държава членка. Имаме по едно приложение за държава членка. Там определяме измерителите, сумите и когато държавите членки са поискали възможност за корекция, примерно във връзка с инфлацията, тези разпоредби също са включени в приложението за съответната държава членка. Къде се намираме до момента? В зелено виждате 19 държави членки, които до момента имат такива упростени разходи за различни видове операции. С осмото изменение Португалия се включва към държавите членки, които имат такива упростени разходи, които са разработени на национално ниво. Европейската комисия може да разработва такива на европейско ниво и за момента това е направено за образование, обучение на безработни, предоставяне на услуги и обучение на безработни. Португалия е 20-та държава членка. Ще обясня подребно кои държави са включени в този регламент и кои са видовете разходи, които са разработени в делегирания регламент внасяме промени в съществуващите приложения, що се отнася до Франция, Чехия, Малта, Италия, Словакия, Холандия, Румъния, Кипър и Ирландия. Добавяме нови еднократни суми, свързани с техническата помощ, що се отнася до Франция и Ирландия. Вече представихме този делегиран регламент на вниманието на съвета. Това се случи на 1 октомври. След като той е прият на 22 септември. Предстои двумесечен период, в който да се изчака евентуално възражение. Съвета ни осведоми, че съвсем скоро ще покаже становище, където се казва, че той не възража, възразява. Осмото изменение е свързано с сферата на образованието промени, свързани с някои държави членки. Там, където имаме допълнителни данни, имаме и приложения за Португалия, както вече казах. Какви са операциите, които се покриват, що се отнасят до единичните разходи? след приемането на 8-то изменение. На първо място Франция. Единични разходи за оперативна програма за Реунион. Тук става дума за индивидуално професионално образование – което е официално одобрено от служба с публичен характер, професионално образование в областта на здравеопазването. Тук възстановяваме разходите по тази оперативна програма възоснова на броя на лицата, които са придобили съответните компетенции или са преминали съответното обучение. Има и еднократна сума за техническа помощ за покриване на разходите в рамките на Европейския социален фонд Централен за Франция, както и във връзка с операция Младежка заетост, оперативна програма Младежка заетост във Франция. Що се отнася до Чехия, имаме 8 нови единични разходи. По-настоящем за Чехия те са 40 общо. Мисля, че много скоро разходите за Чехия в рамките на ЕСФ ще бъдат напълно в рамките на така наречени опростени разходи. Важно да се приложи този модел на възстановяване. Много е важно да се ограничи броя на грешките и да има по-добро изпълнение. Имаме изменения за Малта. Малта поиска да има промени в четири съществуващи таблици на единични разходи. Имаме нов разход за стипендии възоснова на Европейската система на кредитите в образованието, възоснова на резултатите, естествено. По отношение на Италия имаме включване на две нови оперативни програми за Ломбардия и Инклюзионе. Тук даваме възможност да се прилагат единичните разходи, които вече са развити за подобни операции в други региони. Разширяваме приложното поле на така наречените мобилни програми за учени. Тук става дума за Вале Оста, кампания и Фрулиди Венеция. Имаме нови единични разходи за оперативна програма Младежка заетост и за програмата позната като САЕП. Тук се включва групово обучение, индивидуално обучение, общо обучение и граждански операции. Относно Словакия имаме промени в пет съществуващи таблици на единичните разходи. Тук става дума за редакционни поправки и за суми, тъй като сме получили допълнителни статистически данни. Покриваме Холандия. Има нов единичен разход за предоставянето на допълнителни насоки за трудовите пазари, за ученици, които преминават програми за професионално образование и обучение, Румъния, нови единични разходи за предоставянето на храни за деца, които са в детските градини и актуализираме някои нови програми. Имаме изменения и за Кипър. Тук имаме нови таблици на единичните разходи във връзка с модернизацията на публичната администрация, що се отнася до оперативна програма за етос, човешки ресурси и социално сближаване, що се отнася до Ирландия. Вече споменахме еднократна сума за техническа помощ. 2300 евро на всеки 100 000 евро, които са изразходени. Имаме и нов разход за включване на програмите за включване на персонала в съответните програми. Относно Португалия имаме ново приложение с единични разходи. Що се отнася до образованието, тук става дума за неформално образование на служители в публичния сектор. Тук покриваме лицата, които участват в програмата за обучение. Мога да ви предоставя тази презентация – много е важно да се разбере каква е възможността за използването на възможностите за упростени разходи. По-настоящем работим по развитието на нови такива възможности за упростени разходи. Да се надяваме, че в идното полугодие ще имаме по-голяма яснота ще бъде и делегирания регламент. Надяваме се и държавите членки ще могат да използват упростения метод относно разходите. Благодаря. Благодаря сега за представянето, каза председателката. Имате ли въпроси, колеги? Господин Пасларо. Един въпрос с процедурен характер. Доколкото разбирам, ако има възражение от съвета, какво ще стане. Вие сега ни предоставяте само информация и ще получим информация за това възражение или ще можем да внасяме изменения. Какъв ще бъде крайният срок за тези изменения, каква ще бъде процедурата. По съдържанието казахте, че разговаряте с пет държави членки относно нов вариант на делегиран акт. Кои са тези пет държави членки, с които разговаряте в момента? Господин Каза. Благодаря. И аз искам да благодаря на представителя на комисията. Ако правилно съм разбрал, има ползи от това простено представяне на разходите от страна на държавите членки. Съответно, комисията иска да използва това на по-широка основа и да прехвърли този тип опростено представяне към други държави членки и към повече операции. Правилно ли съм ви разбрал? Кажете ни малко повече за това какви са плановете на комисията в тази връзка. Благодаря. Госпожа Сукова има думата. Благодаря. Какъв е процесът? Става дума за делегиран регламент. Той беше прият на 22 септември. Предвиждат се два месеца за съзаконодателите да решат дали приемат този регламент или не. Значи, вие можете или да отхвърлите, или да подобрите. Да одобрите по-скоро на регламента. Същото въжи и за съвета. Съвета вече каза, че ще даде становище много бързо. Всъщност за първи път тестваме един IT инструмент за реакция относно един регламент. Съвета вече каза, че няма да има възражение има и мълчаливо съгласие. Това означава, че ако до 22 ноември не се получи възражение, значи няма да има възражение като цяло. Относно държавите членки, Австрия и Румъния водим активни разговори с тях. Не мога да ви цитирам всички държави, защото колегите работят на техническо ниво с управляващите органи, с други органи, с ГД бюджет целта да се гарантира, че методологията, която се развива и че и да се гарантира, че статистическите данни са точните, защото тези упростени варианти за действие относно разходите трябва да се превърнат в основна стратегия. Даваме повече време на държавите членки да се обърнат към комисията Опитваме се да приемем регламент, който засяга редица държави членки, а не само една. Относно използването на възможността за опростени разходи, тук вече имаме 20 държави членки. Това си е сериозно постижение. Имаме възможности държавите членки да получават еднократни суми много бързо. Имаме семинари, в които обучаваме представители на държавите. Има и мрежи за сътрудничество, в които участват всички държави членки, които се интересуват от възможността за опростени заявления за възстановяване на разходите. На съответните семинари се казва какви варианти за действие има, как се прилагат те, как се осъществяват. Държави членки казват как са кандидатствали за това упростено възстановяване. Вече ви казах, че тези възможности за упростено възстановяване са попроменени по силата на нови критерии. Тези е, нови стратегии могат да се използват и за следващия програмен период без допълнителна необходимост от потвърждение или е, без да има допълнителни е, условия, на които трябва да се отговори. Комисията е, иска да разгърне практика, според която няма да има допълнителни проверки. Благодаря, госпожо Сукова. Нека да ви припомня какъв е графика на работа. Нашата комисия има право да възрази до 6 ноември крайния срок за съвета и за парламента да изкаже възражение, да изкажат възражение 27 ноември. Това вече беше споменато. Господин Песларо, 6 ноември е утре. Възоснова на тази презентация, която чухме, разбрахме, че трябва да прочетем документа. Но ако има коментари, как се очаква от нас да реагираме? Всъщност, възражението означава, че сме против. Няма друг вариант. Можем да кажем само да или не. Това е изключително просто. Разбрах, казва господин Пасларо, това беше пределно ясно ценя високо усилията на комисията и презентацията, но бих искал комисията да идва на по-ранен етап тук при нас, за да ни представи този тип делегирани актове, за да може ние в комисията да имаме време да действаме, да решаваме на ниво координатори дали ще възразим или не. Сега времето толкова е напреднало, че няма да можем да е, изкажем е, основано мнение. Не, че имаме възражение, но мисля, че би трябвало в бъдеще да идвате при нас на малко по-ранен етап, за да можем да дебатираме и да знаем точно какви изменения можем да внасяме. Председателката. Искам да кажа, че всеки депутат в комисията има право да възрази. Не става дума само за решение, което се взима от координаторите. Става дума за решение на всички членове на комисията. Значи, ако има отделно възражение на един депутат, къде ще се дебатира то? Или е достатъчно да има едно възражение, за да пропадне всичко? Госпожа Сукова имаше коментар извън микрофон. Ако има възражение, ще бъде разгледано то на заседанието на координаторите – за да приключа тезата си, казва господин Пасларо, оценявам високо факта, че комисията представи този делегиран акт. Важно е да сме информирани, но от името на нашата група искам да приканя комисията да идва на малко по-ранен етап, за да може и ние да имаме повече време за реакция. Защото по-настоящен процедурата е такава, че няма какво да направим, дори и да имаме теоретично поне възражение. So uh, the commission does this Комисията прави тази презентация в допълнение към писмената информация, която е разпространена сред вас на много по-ранен етап. Господин Пасларо, благодаря още веднъж за презентацията. Ще се свържа с съветниците си, за да видя кога точно е изпратена тази информация и каква е тя. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Така приключваме днешното ни заседание. Благодаря на всички. Благодаря за интересните въпроси, които зададохте към всички презентации, които чухме днес. Кога е следващото ни заседание? То е на 12 ноември. Благодаря на всички и приятен ден.